Дами и господа, колеги, добре дошли отново на следобедната сесия на а, нашата комисия по вътрешния пазар. Имаме обществено изслушване. Може би ще си кажете, че днешния ден не е блестящ за жените в политиката. А, съгласен, съгласна съм с вас. Но ето тук имаме много жени. Деспина от Европейската комисия, добре дошла. Олга също, нашия докладчик и също и много експерти жени тук. Добре дошли на господата все пак. И също Искам да приветствам и групата от моя регион, които са за първи път тук в Европейския парламент. Каним групи така, за да ви информираме по-добре за работата на депутатите. Така че добре дошли на всички тук в залата, както и добре дошли на тези, които ни слушат и гледат по интернет. В момента няма кой знае колко членове в залата, но със сигурност ще дойдат по-късно. И тук основният въпрос е за сътрудничеството между обществените власти, които а, отговарят за прилагане на законодателството за защита на потребителите. Тези национални органи трябва да разполагат с възможности и инструменти, за да работят заедно по-бързо и по-ефективно, когато има нарушения на законодателството за защита на потребителите. Това е много важно днес с цифровата економика. Много пъти, примерно, властите трябва да имат власт да затворят един вебсайт, ако той подвежда потребителите и да могат също така да се а, занимаят с случаи на трансгранични нарушения. Имаме докладчик Бернандо Хернандес Батайер от Економически и е, социален комитет. Радваме се да ви видим тук в залата, господин Батайер. Първоначалният регламент по темата влезе в сила през 2006. Докладчика тогава беше Евелин Гебхарт и имаше промяна през 2010, актуализация на приложенията по това законодателство за а, сътрудничество и защита на потребителите. Целта на това изслушване е да се видят конкретни примери за това как функционира настоящото законодателство и да видим какво мислят нашите гости за новите елементи, които комисията предлага. Та, какво ще направя аз? Ще дам на всеки от нашите оратори 10 минути за изказване и после ще дам думата и на докладчика, и на докладчиците в сянка. Първият оратор е Яна Заботкова, ако правилно произнасям името, от а, чешките власти за инспекция на търговията. Благодаря ви за присъствието. Благодаря. Ще говоря на чешки. <laughs> People, um... Нека да напомня на гостите тук, че могат да използват слушалките, има превод. Ако ако нямате слушалки от хората, които са седнали най-отзад в залата, минете на по-предните редове, за да можете да слушате превод. Благодаря. Добър ден на всички. Бях поканена тук, за да представя практическия ни опит за наши, на нашите власти. Говоря за а, инспекцията, търговската инспекция на Чешката република. Нека да започнем с малко разяснение относно нашата организация, нашият орган. Това е национален орган, който а, има за цел да се занимава с защита на потребителите. А, тази търговска инспекция а, има има за задача да следи и за прилагането на различните директиви по търговския закон. Всяка година имаме около 20-30 случая, основно свързани с съседни държави. Имаме искания, изпратени към нас, най-вече заради електронната търговия, електронни бутици, магазини с липсващи данни. Ще се опитам да представя как функционираме. Първо, нека да кажа, че се радваме, че имаме такава власт, такъв орган, защото а, успяваме да следим и чуждестранни оператори на чешкия пазар. А, даже им налагаме санкции, ако трябва и ако откажат, можем да ги санкционираме вече а, с изпълнителната власт. можем също да се обърнем за съдействие и към държавата, където се намира седалището на тези чуждестранни фирми. Искаме да чуем също и опита на другите власти в другите държави. Можем да споделим добри практики. За държави като Чешката република е много полезно да имаме съвместни действия, защото този съвместен подход ни позволява да се справим по-добре с нарушенията на международни фирми с седалище извън Европейския съюз. И аз съм убедена в това, което казвам, че тези фирми ня... никога не биха реагирали, ако няма един обединен подход а, на европейско ниво. Опитах се да представя тук профил на конкретни типични случаи, които обикновено се а, биват разрешени много лесно с нашата служба. Обикновено такъв е случая при малки нарушения, които лесно биват разрешени. Но проблемът идва от, а, примерно, от справедлив търговец, така наречен справедлив търговец, който всъщност няма въобще никакви такива намерения. Този справедлив търговец трябва да бъде, ако той е в дадена държава, където е седалището му, ние трябва да се обърнем към съответната държава. Например, когато имаме проблем с един потребител, който се обръща към електронен търговец с чешки адрес, но със седалище в Германия, това е типичен случай. Липсват, примерно, условия на договора, така да се каже. В случай се предава към немските власти. Ако немските власти решат, че този случай е, е наистина е, съществуваш и е, е оправдано да има такава интервенция, те се обръщат към съответното седалище за поправене на, е, търго, на търговския проблем. И е, след което немските власти ще ни отговорят. Но има също така и случаи, когато решаването на проблема се оказва много по-сложно и не толкова успешно. Дори при използване на нашата служба CPC, можем да се сблъскаме с проблеми като измами, фалшифициране и други. Това засяга бизнес обикновено, който а, не функционира честно и не се притеснява, че ще а, загуби клиентите. Много често тези търговци също си крият самоличността, истинската. Много често те използват фалшиви, фиктивни а, адреси и а, много често писмата към тях въобще не стигат. Такъв е случая с един неевропейски е, търговец, който оперира чрез е, вебсайт. Е, е, домейна е .com. И предполага се, че сайта му всъщност и че фирмата е американска, но всъщност въобще не е така. казва се, че продуктите са невероятни и така нататък но а, веднъж поръчени вече не могат да се промени. Потребителите не могат да по никакъв начин да комуникират с а, фирмата. Видимо е, че има случаи, където не бихме могли и не успяваме да а, се намесим. Какво можем да направим, за да решим тези случаи по-ефикасно? Първото, което може да се направи, най-лесното решение е да имаме повече власт, за да действаме заедно по такива случаи. Искаме да провеждаме пробни поръчки към сайтовете, да се правим, че сме потребители, просто за да докажем, да съберем достатъчно доказателства. Също ще бъде полезно за нас – да намерим по-ефективен начин да а, санкционираме такива нарушения. Мисля, че става съвсем ясно от презентацията, че а, искаме повече правомощия. Особено когато става въпрос за умишлени измами чрез интернет сайтове и няма лице, към което потребителя може да се обърне. Искаме националната регулация също да бъде подсилена. Чешката република не е подготвена за тези нови правомощия, които евентуално можете да дадете, но ние приветстваме всякакви разширявания на правомощията ни. Искаме също да имаме съвместни координирани акции – и това да бъде а, решено с закон, за да сме легитимни в действията си. Ние можем да а, правим само това, което изрично е поменато в закона, а не това, което не е забранено. И такива координирани действия ще бъдат, може би, най-добрия подход. Разбира се, всичко зависи от това как се, как се координират действията. Това е от моя страна. Благодаря ви. Благодаря. Вторият оратор е Ана Катерина Фонсека, която е генерален директор в Португалското Министерство на економическите въпроси и се занимава точно с потребителите. Благодаря. Ще говоря на португалски. The first slide, please. It's not this one. Моля, първия слайд. Върнете назад, ако обичате. Ok, thank you so much. Muito boa tarde a todos, senhora Presidente. Добър ден на всички от мен. Дами и господа, уважаеми депутати, за мен е удоволствие и чест да бъда тук с вас и да отговори по този начин на поканата за а, новият регламент. Благодаря ви за представената възможност да представя нашата визия за този регламент. Първо, нека да започна с а, описание на дирекцията, в която аз работя. Това е обществен орган, който съветва правителството относно а, рамката за политиките за потребителите и за защита на потребителите. Ние сме част от Министерството на економиката а, в Португалия. Относно регламента CPC за защита на потребителите, имаме двама души, които работят а, а, в няколко като връзка. А, единият е лицето за контакт на национално ниво и също компетентен орган, когато трябва да се приложи законодателството, свързано най-вече, например, с рекламата. Що се отнася до регламента, има 11 компетентни органа, които отговарят по темата в Португалия. И, съответно, вашето законодателство се прилага а, от тези 11 власти. Някои а, са и власти по наблюдение на пазара. Ние сме между държавите членки, които имат доста комплексна система, в които различни органи, различни инструменти и правомощия работят заедно. И както е очевидно за всички вас тук, тази структура представя голям брой трудности, предизвикателства, особено когато имаме едно лице за контакт. Но вместо да говорим за проблема, нека да погледнем позитивно на нещата – ще започна с факта, че регламента и мрежата, въпреки а, натрупаната проблеми 10 години насам, все пак а, се базира на една добра координация и на добро сътрудничество между държавите членки. Това е важно да се спомене. Мрежата, която се е разработила с регламента, а, обедини различни органи в различните държави, които понякога са много различни по естеството си и въпреки всичко те а, вървят в една посока, а именно защитата на потребителските права. От наша гледна точка, това сътрудничество и е всъщност благодарение на един диалог, който се е развил. Това е всекидневна практика, която функционира. Също бих казал, че ето, бих казала, че вече имаме доста примери с Чешката република, обмена на информация, за които те говориха, добри практики и най-вече съвместни инициативи за обучение на а, технически лица в различните компетентни органи, за да може по-лесно да се прилагат добрите практики, които сме обменили. Това е от ключово значение. Важно е да имаме учение на ресурсите. И също регламента ни позволява да работим заедно и ни казва до някъде, прави възможно това сътрудничество и координираните мерки. Също интернета и проблемите по интернет също са а, важен елемент – Знаете, че все повече а, услуги се предлагат по интернет, например, наймане на коли под найем. Такъв е случай с социалните медии. Всичко това може да се развие с Европейската комисия, с тяхната помощ. Но не всичко е перфектно и не всичко работи чудесно. Исках да отговоря на въпроса какво не функционира достатъчно добре или може би трябва да го преформулирам. Кои фактори засягат функционирането на мрежата? Нека да кажа, че вече, както вече споменах, че органите, които работят в мрежа, понякога са много различни. Това е а, неизбежен фактор понякога. Мрежата а, из, кара да се сътрудничат органи, които работят и по други теми в много случаи. Това също се отразява в цялата мрежа. Имаме държави, които имат, примерно органите имат различни правомощия, различни подходи, различни ресурси и съответно става много по-сложно да имаме хармонизиран подход в законодателството. Колежката от Чешката република каза, че понякога ам, тяхното законодателство не успява да реши проблеми по интернет. Това се случва често, защо? А а проблема е, че нарушенията стават все по-често по интернет и нашите регламенти не ни дават правомощия да решим проблема. И накрая много хора не знаят особено за нашата работа, а много работа беше свършена от нас. Затова трябва да бъдем видими хората да знаят за нас. Потребителите трябва да знаят, че съществуваме и какво можем да направим за тях. И тук стигам до последната част от моето изложение, а именно новият регламент. Ораторката не може да намери слайда си. Добре, ще продължа без слайдове. Temos agora a oportunidade de, um, perante a nova proposta. Uh... Новото предложение ни дава възможност да подсилим сътрудничеството, да подобрим това сътрудничество по мрежата за защита на потребителите. Това е невероятна възможност и, и ние сме силно заинтересовани от нея. А, положително сме настроени. Смятаме, че предложението е амбициозно и добро. Искам само да спомена някои от положителните аспекти в предложението, а също и няколко елемента, които трябва да бъдат подсилени. Първо, подсилване на ролята на лицето за контакт. Това е важен елемент. Ако погледнете член 5, той е доста неясен, доста размит. Мисля, че трябва да е много по-подробен, по-детайлен, да се уточняват правомощията и как точно ще протичат инспекциите. Нещо друго важно е, че а, трябва да се подсили член 8 за властите в държавите членки. Това е, може би, най-важният член в цялото предложение. Разбира се, Португалия се задава въпроси и за типа правомощия и за това как ще се компенсират потребителите или как ще се а, наказват, примерно, под, продавачите, които са нарушили, дали ще им се изисква да си, да си дадат а, печалбата или друг начин, не знам. Но, както вече казах, тези правомощия са различни в различните държави членки. Ако погледнете предложението, и властите в Португалия, например, ще видят, че нямат нужните правомощия, които им трябват. Но ние считаме, че диалогът между компетентните органи трябва да бъде подсилен, иначе до никъде няма да стигнем. Само така ще имаме пълна ефективност. И накрая Смея да твърдя, че комисията наистина има и подсилена роля в новото предложение. Но когато няма консенсус по действията, трябва комисията да вземе правомощията, да поеме своите, своите правомощия и да осъществи координацията. Благодаря ви още веднъж за дадената дума. Ние смятаме, че предложението е добро. Разбира се, може да бъде подобрено. Благодаря ви. Uh, is... Благодаря. Следващ оратор от Франция, който представлява на Центъра за потребителите. Честно казано, аз съм голям фен на тези центрове за защита на потребителите. Много пъти препращам потребители към тях. Бянка Шулц. Благодаря. Благодаря за поканата тук. Everyday work as ECCs. Uh, благодаря, че имаме възможност да се изкажем по тема, която е много близка до текущата ни работа. Нека първо кажа няколко думи за мрежата на европейските центрове на потребителите. Тя включва 30 центъра в 28 те държави членки на Европейския съюз и два съответно в Исландия и Норвегия. Тези центрове предоставят консултации и помощ в случай на спорове с международен аспект. Освен това, мрежата подпомага отделни граждани. Целта е да се зачитат техните потребителски права. Работим и в по-общ контекст, например, когато има множествени нарушения на законодателството за защита на потребителите. Основната ни цел е проста, а именно повишаване на доверието към вътрешния пазар. В момента се намираме на кръстопът, що се отнася до доверието към вътрешния пазар и към Европейския съюз като цяло. Необходими са действия, с които да си извоюваме обратно доверието на гражданите, от които да проистекат ползи за тях. Областта на защитата на потребителите ни предлага добри възможности за това. Гражданите, що се отнесе до потребителските си права, се натъкват на границите в Европейския съюз. От границите в Европейския съюз се възползват и някои търговци. Границите им дават възможност за недобросъвестни практики. Продължава да има, за съжаление, много примери, които показват, че изпълнението на законодателството в областта на потребителите не отговаря на очакванията нито на потребителите, нито на европейските центрове за тяхната защита. Мога да ви дам една, един пример от 2015 година. Тогава Европейския център за потребителите само в Германия регистрира 2300 жалби от потребители на стойност 1,2 милиона евро. Ако вземем предвид и броя на жалбите и тяхната стойност в други държави, ще видим, че може да се стигне до една много голяма сума. Жалбите бяха подадени в редица държави членки. Ставаше дума за множество учредени дружества. Първоначално в страната на установяване на търговците не бяха засегнати потребители. Как започна всичко? През 2011 година с учредяването на, един датски, от, на дружество от един датски гражданин в Италия. Сметката пък е била разкрита в Германия. Действията на този търговец са били насочени към потребители в целия Европейски съюз. Когато ние обърнахме внимание на това дружество, се консултирахме с търговския регистр в Обединеното кралство. Клонът в Италия бе закрит. След това бяха открити още два клона. Първоначално в Обединеното кралство нямаше засегнати потребители, за това ни беше трудно да предприемем някакви действия там. Същото въжеше и за Испания. Регистрационните адреси, както в Обединеното кралство, така и в Испания, бяха проверени. Включително германски телевизионен екип бе на място. Установи, че там реално не се извършва дейност. Бе разкрит и трети клон в Ирландия. Там също не се осъществяваше реално стопанска дейност, така че нямаше и там възможност за изпълнителни мерки. Подаваха се междувременно сигнали, Имаше публикации в медиите, но това дружество продължаваше да продава онлайн, продължаваше да има авансови плащания от потребителите. Нямаше никакъв проблем то да извършва дейност в Европейския съюз. Дружествата в Обединеното кралство и в Ирландия бяха ликвидирани. Вероятно, междувременно е било ликвидирано и това в Испания. Само някои потребители, които бяха заплатили с кредитни карти, получиха обратно съответните суми, останалите потребители не получиха обезщетение. Става дума за съвсем неодавнашен случай от 2014-2015 година. Засегнати са поне пет държави. Разбира се, има проблеми и с други стоки. В случая ставаше дума за продажба на мебели, но има проблеми, например, и с финансови инвестиции в други области. 17 потребители в Германия, например, загубиха над 1,3 милиона евро от измами при залози. Не всички подобни дружества обаче са недобросъвестни. Не става дума за фиктивни дружества, става дума за реално действащи дружества, които обаче не спазват законодателството за защита на потребителите. Когато възникнат някакви проблеми, те по-скоро прилагат подход типичен за Съединените щати. Какво обединява всички тези дружества? Това са онлайн търговци, които извършват дейност отвъд граница в редица държави членки и нарушават поне един законодателен акт на Европейския съюз за защита на потребителите. Ако искаме да защитим наистина потребителите, трябва да работим по-ефикасно и да преразгледаме действащите механизми. Новият регламент за сътрудничество за защита на потребителите поне е първата стъпка в правилната посока. Какво биха искали европейските центрове за защита на потребителите да бъде постигнато. Опитах се да се консултирам с всички 30 центъра. Те искат да се актуализира действащото законодателство. Искат неговият обхват да бъде разширен, така че да бъдат включени и финансовите услуги. Председателката, моля да забавите малко. Искаме да се преразгледа също така член 20 на директивата за услугите, да се преразгледа СЕПА, съкръщението не се разгръща. Освен това, на неодавнашна конференция Холандия представи своя механизъм за проверка на новосъздадени дружества. Ако такъв механизъм бе приложен в някои държави членки, можеше да се избегнат някои от случаите регистрирани при нас до момента. Процедурите трябва да бъдат напаснати на камерата на цифровите технологии. Трябва да реагираме по-бързо, най-вече при нарушения онлайн. Процедурите по изпълнение по действащия регламент за сътрудничество за защита на потребителите са прекалено бавни. Те изискват месеци, понякога дори години. Държавите членки трябва да заделят както финансови средства, така и човешки ресурси. Необходими са също така и обучения. Компетентните органи трябва да разполагат с минимални правомощия, например за проверка на дружества онлайн или за проследяване по социалните медии. Трябва също така по-лесно да могат да бъдат сезирани и трети страни с цел получаване на необходимата информация. Имам предвид търговски регистри, банки, доставчици на далекосъобщителни услуги и други. Тези трети страни не бива да забравяме, реализират и печалби благодарение на въпросните търговци. Трябва да се спазват необходимите срокове, за това трябва да се предвидят и по-благонадежни срокове за събиране на суми. Липсата на обща европейска координация е една от основните причини за нарушение. За това е необходим един общ координиращ орган. Той е необходим, тъй като нарушенията се извършват в повече от една държава членка. Европейската комисия до момента играеше добре ролята си на координатор. Необходими са също така посредници в случай, че отделни държави членки не могат да се споразумеят или не залагат на едни и същи приоритети. Комисията може да влезе също в тази роля. Към момента границата за образуване на процедура при нарушение е прекалено висока. В много държави членки тази граница е бариера за предприемането на действия. В страната държавата на стопанска дейност на търговеца много често се стига и до поради действащия механизъм до търсене на най-благоприятната съдебна система. Необходимо е и по-добро сътрудничество с асоциациите на потребителите, в това число и с нашата мрежа. Тези организации работят по места, те биват сезирани с жалби. Може да се подобри сътрудничеството с нашата мрежа. През 2016 година реализирахме пилотен проект ECC Monitor – по който бяха регистрирани жалби за трансгранични нарушения. Имаше жалби за срещу 26 дружества на стойност над 2 милиона евро. И тъй като скоро е коледа, нека изкажа и още едно желание – трябва изпълнителните органи да могат да се наложат за обещетения за потребителите. Има такива възможности вече в няколко държави членки. Те трябва да бъдат допълнително проучени. Също така трябва да се изиска и връщането на печалби, реализирани вследствие от недобросъвестни практики. Трябва да се напаснат също така и съдебните производства. В момента те не са пригодени. Потребителите трябва да получат обещетение за претърпените вреди. Така ще си върнат доверието към Европейския съюз. С това ще приключа. Благодаря ви за вниманието. Um, Благодаря. Следващата ни ораторка е от Европейската организация на потребителите. Няма да съм в състояние да произнеса фамилията ви, Аугуст. Съжалявам. Благодаря. Името ми е Мацилевичуйте, но знам, че трудно се произнася. Благодаря, че е, ни поканихте да се изкажем и ние от Белук си. Е, на това изслушване, защото смятаме, е, че приложението е най-важно за потребителите и само чрез е, ефективно прилагане могат те да видят положителен резултат, когато се нарушават техните права. Именно за това Европейската организация на потребителите подкрепя преразглеждането, както и действащия тук регламент, защото трябва да се има предвид, че нарушенията не спират на границите. Това означава, че и приложението не трябва да спира е, на границата. Това е съвсем логично. Разполагаме с доста малко време, затова бих е, желала да не се спирам на настоящия механизъм за сътрудничество по-скоро на предложения нов вариант и по-конкретно на няколко елемента, по които според нас предложението на комисията би могло дори да бъде подобрено. Първо, силно подкрепяме предложението на комисията и по-конкретно предоставянето на допълнителни правомощия на правоприлагащите органи, а именно правомощия за разследване, както и правомощи, да установят кой е търговеца и да съберат информация от трети лица. Друг важен елемент са новите правомощия да се заповяда търговеца да изплати компенсация или да върне нелегал, нелегалната печалба. Тук искам да подчертая това, защото знам, че има много държави членки, които смятат, че техните компетентни органи нямат достатъчно правомощие за да правят това. Но има други държави членки, в които такива правомощия има. И те вече са били използвани няколко пъти. И полският орган е много доволен. Чрез тези правомощия потребителите могат да видят реални резултати от правоприлагането. Защото едно е да се спре нарушението, но ако някой вече е загубил няколко хиляди евро, би било съвсем справедливо да трябва да си ги получиш обратно. И както вече е доказано от Евробарометър и други проучвания, потребителите не, прибяг, не прибягват към съд, защото е, е трудно, тежко, скъпо, действително е скъпо и отнема много време. И така, това е много важно правомощие. Именно по тази причина. Друг важен елемент. Смятаме, че дейността на националните органи и на мрежата на, за сътрудничество за защита на, защита на потребителите трябва да е по-прозрачно и потребителите да го познават. Колегите от а, Португалия също са заявили това. Защото ако хората не са чували за мрежата, тогава тя става по-малко полезна. Вторият важен елемент, на който искам да се спра, е, че бихме искали да се преразгледа регламента за сътрудничество за защита на потребителите, така че да се създаде по-тясно сътрудничество между националните органи и асоциациите на потребителите. Потребителите често са когато имат проблеми, се обръщат именно към асоциациите на потребителите. Тоест, асоциациите реално следят пазара и могат да информират органите за новите нарушения. И в тази връзка смятаме, че публичните и частните мерки а, за правоприлагане могат да стъпуват. В някои страни това е факт, в други обаче все още не е проведохме проучване сред членовете си и те казват, че редовно си сътрудничат с властите, но какво означава редовно? Някои се срещат само, няколко, само веднъж годишно, други се срещат с властите веднъж на няколко седмици. Освен това, получават различни типи информация от националните органи. И така, тук също смятаме, че ако организациите на потребителите имат възможност чрез предглеждането на регламента да получат възможността да подават съобщения за новите нарушения в системата е, за сътрудничество за защита на потребителите и след това да получат информация какво се е случило с а, този подаден сигнал. Това би било много полезно. Това е последният ми слайд. Няколко заключителни коментара. Разбира се, както казах, подкрепяме процедурите за сътрудничество, но както чухме и преди няколко минути, по някой път те отнемат много време. Затова е важно да се уточни, че процедурите за сътрудничество и за правоприлагане не трябва да пречи на действията на потребителските организации, които може да а, отидат на съд, за да спрат а, недобросъвестен търговец или да извоюват компенсации за измамени потребители. Също така трябва да има насречение да си сътрудничат различни органи в различни отрасли, защото има множество нарушения в последно време, които не засягат само една или друга област. Тоест, органите за защита на данните трябва да си сътрудничат повече с тези за защита на потребителите и дори с а, органите, регулиращи работата на телекомуникационните компании, защото сега, след като се въвежда така нареченият интернет на нещата, с все по-голямата взаимосвързаност – ще има все повече нарушения, които засягат множество различни отрасли. Трябва да се грижим за пазарите на бъдещето, а не за тези на миналото. Благодаря. Да, действително, и аз вярвам, че трябва да а, работим с поглед а, към пазара утре, не към този вчера. След... Благодаря, Августа. Следващият оратор представлява Юрокомас Uh, от е, датската е, камера, датската търговска камера Лон Еразмусен. Лон Еразмусен поправи ораторката, а не Лон, както го произнесе председателката. За нас е много важно е, да има правоприлагане не сме искали е, да го има на европейско равнище много време. Затова много се радвам, че съм тук. Конфедерацията на датските предприятия има 17 000 членове, 80 браншови организации и под е, политиката в областта на защита на потребителите е много широка област за нас, така че има различни е, звена. Е, и аз съм ръководител на правното звено, което предоставя правна помощ на служителите. Не работи. Елемент. Дистанционното. Вече близо 40 години са много ефективни органите, които се грижат за правоприлагане в тази област. И има Организация на потребителите, Омбусман на потребителите и Организация за подаване на жалби на потребителите. Нещо, което е, е добре и за потребителите, и за търговците. Нашите членове смятат, че е полезно, защото ефективното прилагане всъщност гарантира равнопоставеност на пазара. Това е елемент, който рядко се споменава и в обсъжданията, и в документите на комисията. Затова много се радвам, че съм поканена тук днес, за да кажа именно това, защото недобросъвестните търговци са проблеми за потребителите, но те също са нелоялна конкуренция за останалите. Ето да говорим за датския дизайн. Има търговци, продаващи фалшифицирани уж датски стоки а, и добросъвестните датски търговци а, е, са не по-малко засегнати от а, е, това поведение. Датските потребители са сред потребителите, които най-много купуват по интернет от други държави членки. Нещо, което е конкуренция и за моите, за, за членовете на нашата организация. Но когато нашата организация вижда, че чуждестранни търговци нарушават е, европейското право, което трябва да се прилага навсякъде, чрез е, капани за абониране, чрез е, потребителско право на Европейския съюз, което не се прилага, цени без ДДС, непредоставяне на помощ, когато има неработещи продукти, неща, с които които се считат за задължения на датските фирми, тогава те са много недоволни. Опитваме се да, да... Потребителите се опитват да работят чрез датски орган за защита на потребителите, но тъй като международните е, процедури са много дълги и скъпи, е, често това е е безуспешно. Членовете на моята организация често е, ми казват, че ако изп продават на потребители в друга държава членка, те също са изправени пред по-големи рискове от измами и биха желали да има помощ и в тази посока. Настоящото предложение, именно за това съм написал тук с главни букви, че го подкрепяме, защото наистина силно го подкрепяме. и Трябва да работим заедно и органите да си сътрудничат, за да може недобросъвестните търговци, работещи на няколко пазара, да бъдат санкционирани. Тук ще добавя един коментар. Има множество предложения за правила за защита на потребителите, които се публикуват от страна на комисията, още преди предходните да са били приложени на практика. Това създава проблеми. Именно за това става още по-ясно колко важно е приложението. Какво бихме искали да се случи? Искаме регламентация, която да е целенасочена, да е пропорционална, да се е насочена към европейски проблеми и да е, помага за борбата срещу нелоялната конкуренция. Бихме искали регламента да гарантира по-добро сътрудничество между различните органи за правоприлагане и да създава по-добро единно разбиране за това какво е нарушение и по какъв начин трябва да се тълкуват различните определения. Какво означава, например, безплатно? Всеки орган ли го разбира тази дума по един и същи начин? Какво означава в разумен сроков? В разумни срокове? Провеждат ли се проверките по едни и същи критерии? Мисля, че този регламент трябва да помогне. Трябва да има и срокове. Да кажем, ако един орган се обърне към друг с определено искане за правоприлагане, трябва да има крайен срок този орган да отговори и ако съответният орган избере да пренебрегне молбата на колегите, трябва да е длъжен да се обоснове. За нас това е много важно. И точно за това го подчертах. Важно е комисията да е длъжна да осъществява надзор, за да е сигурно, че всичко действа добре, че се спазват сроковете и ако е, не се спазват, да се е, предприемат съответните действия. Освен това бихме искали да има и пропорционалност. Да става дума за големи потреби, за големи нарушения, при които има големи загуби за потребителите. И освен това, трябва да се има предвид, че а, живеем в свят, в който може да има и грешки. И е, трябва да се прави ясно разграничение между добросъвестна грешка и е, злонамерено нарушение. Смятаме, че е, тук става дума за политически, не само за технически решения и затова политиците трябва да вземат решения по някой председава прекалено голямо правомощие на комисията, комисията се предполага да инициира дейности по правоприлагането, да номинира звена, фирми трябва да изпращат отговори директно към комисията. Не, че не вярваме на комисията, но има принцип за субсидиарност националните прав... регулиращи органи са най-близо до пазара. Комисията трябва да а, играе в контрола на координацията. Да играе роля в контрола на координацията. Също така смятаме, че ролята на Европейската комисия трябва да гарантира сътрудничество, а не да замества националните органи. Има множество правомощия, които са в ръцете на нашите органи, но има, повечето от тях са такива, с които сме съгласни, но има и такива, които, не са, които са прекомерни, могат да се блокират и закриват вебсайти, да се заповядва възстановяване на средства и да се заповядва предаване на властите на конфиденциални бизнес данни и е, в предложението няма мерки за защита на бизнеса по този последен въпрос. Надявам се, че ще го вземете, вземете предвид. И накрая. пет годишният период за нарушение. Това е непропорционално. Два, две години е по-добър период. Тук не става дума за картели, става дума за маркетингова практика и потребителите искат бърза реакция. Приключвам. Само да заявя следното. Това, което липсва в момента са ясните процедури за нарушение на неевропейски търговци. Например, търговците по интернет, продаващи стоки от Китай. Това е всичко от мен. Благодаря. Отново още една интересна презентация. И последният Радвам се тук да имаме професор по право от университета в Льовен Евелин Терн. Благодаря за поканата, госпожо председател. Ще се опитам да кажа няколко думи по това важно предложение. Да, този слайд да го повтарям през изминалите четири презентации, които съм направила през изминалите години. А, това е слайд, който използвах още от самото начало, когато говорихме по темата, но мисля, че вече много неща се промениха. И мога само да приветствам промените в този регламент. Със сигурност имаме нужда от по-силен механизъм за правоприлагане и е, също имаме нужда от по-добра защита на правата на потребителите. Мисля, че е много важно това предложение да бъде прието. Това е първата ми забележка. Какво друго мога да кажа? Първо, да видим кои са основните недостатъци на регламента, настоящия регламент. мисля, че новото предложение ги решава, но все пак има, разбира се, какво да се подобри. Критиката е доста ограничена. Смятам, че това е предложение, което трябва да бъде прокарано. От доста години има проучвания, има също и двогодишни двугодишни доклади на държавите членки, проучвания, външни доклади и, също те също показват какви са недостатъците. Нуждата от това, нуждата от това предложение да бъде прието е видима. Има случаи от мрежата, от съответната мрежа, както и други, които показват, че нарушенията не винаги са на национално ниво. За националното ниво има и национални такива власти, много често има обаче трансгранични такива нарушения. И там това, което имаме, не е на ниво. Такъв беше случай с Apple, който се оказа, че не дава правилна информация на потребителите погрешна информация в рекламите, нещо, което засегна цяла Европа и Италия отреагира. Потребителската организация там също. В крайна сметка една държава не може това, което една държава прави в това отношение, не може да доведе до действия в друга държава няма автоматична промяна в цяла Европа. За това говоря. Случаят с Apple, както и други, показват, че има и същи нарушения, които се повтарят в различни държави в Европа и че националните мерки не са достатъчно ефикасни. Случаят с Apple също показа, че има нужда да имаме структурна, структурно сътрудничество в цяла Европа. Италианските власти за антитръст, за сформиране на тръстове, и картели се намесиха и а, също а, други международни организации поискаха подобна информация и доставиха на Италия такава. Определено се доказа, че има нужда от сътрудничество между обществените власти в различните държави. Недостатъците на настоящият регламент не е ново. Има проблеми вече Технически проблеми сме имали в по-ранните години. Имаме също така комплексност, проблеми с тълкуването на европейския закон, приоритизацията, липсата на ресурси в някои държави членки. И има също и проблеми от техническо естество. Например, кой закон се прилага при подобни трансгранични случаи? дали е на законът на замолената държава, на държавата, която е внесла жалбата а, и съответно кой а, правоприлагащ орган ще се занимава с случая. Има различни подходи в различните държави членки. Приоритизацията също е голям, често срещам проблем, липсата на ресурси. Това вече беше споменато. А, Говоря говори за приоритизация на европейско ниво, нещо, което не съвпада винаги с вътрешните приоритети на националните органи. Много често националните власти имат ограничени ресурси и пристигнато една жалба от друга държава е нарушение или, как да кажа, в, в несъответствие с техните ресурси и приоритети. Комплексността на законодателството също е много проблематична. В двугодишните доклади се вижда това, както и проблема с тълкуването, но най-проблематичното се оказва липсата на еднакви или сходни механизми за тълкуване и прилагане, например времевите периоди, начина по който се прилагат, това, което може да се реши в една държава членка, в друга не може да се реши и неясната роля на Европейската комисия и дори самия факт, че някои държави въобще не зачитат този регламент. Най-важното, разбира се, е а, дали настоящото предложение решава всички тези проблеми. Мисля, че да, решава основните проблеми, не всички обаче. Разбира се, а, после ще имаме и преразглеждане на регламента, но смятам, че като цяло има и други инициативи, които са добри за тълкуването на някои от директивите, насоките за дадените инструменти. и също много положително е актуализацията на приложенията. Това може да бъде разгледано и за финансовите инструменти. Те могат да бъдат включени тук. И, тази, и това разясняване на ролята на компетентните органи също е важно. Изричното споменаване на бюджетните средства, но разбира се, това не може да се спомене тук, както и съвместните следните партньорски проверки. Допълнителните минимални правомощия, мисля, че това е от ключов елемент, това е голямо подобрение, това ще подобри по сътрудничеството, ще го направи по-ефикасно. Също по-ефективно приложение, правоприлагане, например затваряне на уебсайтове и други. Това има голямо значение. Тези нови инструменти със сигурност са необходими. Знам, че е доста противоречиво. Някои са против, а именно да се спре, примерно, нарушението и да се комбинират индивидуални жалби и да има такива колективни оплаквания. Това също а, е свързано с ново законодателство и а, директивата като цяло е подобрена, но трябва да бъде допълнена с по-ефективни средства – и а, обществените власти а, вече забелязали случаи за такива а, индивидуални оплаквания, които биха могли да бъдат групирани. Такива са случаите в Менендо кралство, Дания, Полша и също, а, както знаете, в Съединените щати от 30 години съществуват такива колективни съдебни искове с възможност за обещетяване на потребителите. Е, смятам обаче, че има нужда от повече детайли относно новите правомощия. Тук се предлага не просто директива, а регламент. И а, някои от тези нови правомощия са сравнително неясно описани което пък продължава да предоставя разминавания, да прави разминавания. Има нужда да се споменат необходимите предпазни мерки, включително и ефективните съдебни решения това трябва, това е записано в регламентите за защита на данните. Може би ще е добре и тук да се опомене. И подсилване на ролята на Европейската комисия и изясняването на тази роля са две неща, които са добре дошли. Особено в такива паневропейски случаи имаме нужда от по-силна роля на Европейската комисия Напълно съм съгласна с това, което вече беше казано, а именно стандартите, които се прилагат, трябва да имат европейско измерение. Това е доста високо. Може би ще бъде по-ефективно да имаме по-силна роля за Европейската комисия. Това обаче няма да а, отговори на въпросните високи стандарти за европейско измерение. Какво друго може да бъде подобрено в настоящото предложение? Това е последният ми слайд. Това е структурно ангажиране на потребителските организации. Много положително е вече, че те се споменават до някъде, например в системата за сигнализиране. Те имат и роля при информира... информираността на потребителите. Има също така и е, трябва да има една такава система за обратна връзка. Холандия, например, вече има. Ще бъде добре тази система да бъде опената и тук. Ако, примерно, има информация към, подадена към потребителските организации, тази организация да подаде информацията към другите потребители, просто за да а, се знае какво става. Тези организации могат да играят важна роля при приоритизацията на решенията. Те могат да дадат и полезна информация. И накрая, малко по-технически въпрос максималната хармонизация. А, дали това ще бъде с регламент за потребителски закон? На този етап имаме директива за минимална хармонизация Важно е да се знае тук кой закон ще се прилага на запитаната или на запитващата държава и да не се нарушават международните европейски закони. На този етап нещата не са ясни. И дали ще се прилагат споразумението Рим 1, Рим 2, в случай, че примерно се започне дело срещу компания тази съществуващи разпоредби няма да предоставя достатъчно яснота. И в заключение смятам, че имаме нужда от такъв амбициозен инструмент, който да позволи на потребителите да се възползват напълно от правата си, които им са им дадени от Европейския съюз и мога само да подкрепя приемането на този инструмент. Благодаря. Um, Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика, после и на докладчиците в сянка и на координаторите. Имаме около половин час. Така че, а, моля ви да се придържате към две минути максимум, защото имаме на 10 оратора. Трябва да дам време и на нашите гости да се изкажат, да отговорят и също да дам думата и на комисията накрая. Благодаря. Ще се опитам да се придържам към двете минути. Първо, нека да благодаря на всички а, оратори. Нашите гости днес всички са жени. Много интересен принос чухме от тяхна страна. Имахме заседание с докладчиците Сянка. Успяхме да видим някои от аспектите на предложението на комисията. И наистина е добре да можем да разгледаме тези въпроси с вас. Имам а, въпрос към всички вас. Първо въпрос към госпожа Саботкова от чешките власти тър... от Търговска инспекция. Вие казахте, че а, понякога не са ясни времевите периоди. Бихте ли разяснили, ако, а, при, какво ще стане, ако, примерно, изпратим запитване и а, ответната страна, другата, другият орган другата държава не отговори? А, също така, въпросите, този въпрос за нарушенията може ли да бъде а, да засяга и проблеми с офлайн търговията, т.е. не интернет търговията? Много често, когато говорим, се разкрива самоличността на дадена фирма, се оказва, че тези фирми, които претендират уж, че не са в Европейския съюз, се оказват, че всъщност са. Искам да ви попитам как, дали имате някаква представа какви са практическите трудности, когато прилагаме това на практика. Друг въпрос госпожа Фонсека от, от Португалското министерство на економиката. Това е въпрос за това как а, се дефинира ролята на лицето за контакт. Мисля, че ролята им е неясна. И смятам, че те трябва да съществуват, но каква е ролята им? Как с една държава членка се свързва с това лице и с съответната компетентна власт? И какво става, ако компетентният орган бъде а, запитан без посредничеството на лицето за контакт. И другият ми въпрос към госпожа Шулц. Искам да благодаря първо за силно а, фокусираната презентация. Мисля, че вашата, вашият опит наистина е полезен за нас. И също искам да ви попитам какви, с какви трансгранични случаи сте се сбър, сблъскали. Бихте ли ни дали някаква цифра, колко случаи? Бихте ли ни казали кога има нарушение на европейското право? Тоест да има повтарящо се нарушение на потребителски права. Имате ли някаква цифра, която да ни цитирате тук? И четвъртия въпрос към госпожа Майчевичуте. Мисля, че тук Разбира се, можем да се съгласим, че е важно потребителските организации да участват, но а, има предварителни условия, именно доверие и уважение към тези организации. Не, не, може би е по-добре да се изменя въпроса. когато се определя компетентен орган, който да има правомощията да се занимава с нарушенията. Какви ще са критериите дали а, страха към онлайн търговията ще бъде използван или друг по-обективен за да ни се позволи, да се позволи на системата да функционира по-добре. И също, какво е вашето мнение за ролята на координаторите? Когато трябва да се решават а, а, случаи на нарушение. Как компетентният орган трябва да използва тази роля? И също госпожа Размусен от Еврокоме Последният ви слайд казваше, че а, нямаме ясна формулираност в а, проекто текста, на кое по-точно. И накрая а, също полето на действие трябва да бъде предварително определено, Определено искам да видя какво мислите тук. Считате ли, че нуждата от сливане на настоящите закони с компенсациите ще позволи да имаме по-пълно законодателство. И към госпожа Терен от университета в Лъвен. Отново на един от слайдовете казвате, че някои държави, членки, не спазват настоящото законодателство. Бихте ли дали конкретни примери? Първият ми въпрос и вторият ми въпрос. Казахте, че прага беше нисък за дефиницията за нарушение. на ролята на а, организациите за защита на потребителите. Благодаря ви и очаквам вашите отговори и въпроси. You, Благодаря, Карлос Коея. Благодаря, госпожо председател. Също искам да благодаря на нашите гости. Изложенията им наистина бяха много обстойни. Отговориха на въпроса за това, кои са положителните и не толкова положителните елементи на законодателното предложение. Съгласно член 4 се предвижда задължителен период от 4 години. Ораторката от Дания заяви, че съответният срок е прекалено дълъг и трябва да бъде съкратен на две години. Какво смятат останалите експерти? Второ, член 11 от предложението на комисията за периода за информиране. Тук не се предвижда забавяне. Експертът от Дания каза, че това е много важно – Предложението на съвета е две седмици. Не е ли прекалено кратък този период според нашите експерти? Трето, Бианка Шулц от Европейския център на потребителите говори за колективни искове при нарушения на територията на Европейския съюз. Прагът е четвърти от държавите членки и три четвърти от населението на Съюза. Това е един съвкупен критерий, по който може да се подадат сравнително малко искове. Какво смятат останалите експерти? Освен това, комисията заявява, че за одобряването на, директ, на регламента следва да се предвиди срок от една година. Ще могат ли държавите членки да се вместят в рамките на този срок? Пето. Взаимодействието с националните органи по научната страна на въпроса. на какво се дължат проблемите с това взаимодействие? На вътрешната структура на мрежата ли или на липсата на средства? Ако липсват средства, какво следва да предприемем, за да могат органите да изпълнят новите си правомощия? Следващият ми въпрос. Немалко от нашите гости казаха, че въпреки, че предложението като цяло е добро, то няма да ни помогне да се справим с новите предизвикателства, например онези свързани с електронната търговия. Какво според вас липсва в това законодателно предложение, като се имат предвид тези предизвикателства? Благодаря, Ричард Шулик. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на нашите гости за интересните им изложения. Ще започна с няколко по-общи коментара. Доколкото разбирам, приравняваме потребителите на хора лишени от грамотност. Гледаме на тях като на застрашен вид, нуждащ се от същита като на хора, които не разбират за какво става дума и не знаят какво да правят. Нещо повече. Диктуваме на потребителите действията им. Според мен Констатациите, които чухме до тук, не са особено уравновесени. Сред нас са двама представители на национални органи за защита на потребителите, двама представители на организации на потребителите и само един представител на работодателите. Госпожа Размусен – Госпожа Размусен до някъде отстоява позицията на бизнеса, но като цяло констатациите от, в това изслушване са в посока на повече координиране и по-широки правомощия. Вместо това, според мен, трябва да се запитаме дали се нуждаем от всичко това. Толкова ли е тежко наистина положението? Наистина ли е необходимо постоянно да защитаваме потребителите? Утопично е да вярваме, според мен, че можем да се справим с всички рискове, пред които са изправени потребителите. Дори Европейската Централна банка не може да елиминира всички рискове за своите инвеститори. Ако тя не е в състояние да го направим, то как може да го направим ние? Не бива да подхождаме прекалено ограничително. Можем да изготвяме черни списъци, можем да излизаме с препоръки, но нека не предприемаме нищо повече от това. Не смятам, че трябва да се прехвърлят още правомощия на комисията. Не смятам, че Европейският съюз се нуждае от повече правомощия. Не смятам, че трябва още повече да се урязва суверенитетът на държавите членки. Това бе всъщност това, което исках да кажа. Ще се спра и върху казаното от госпожа Сенхалова. Тя поиска конкретна информация за броя на установените нарушения. Госпожа Соботкова говори за 25 до 30 случая годишно. Но 500 милиона е броят на европейските граждани – а, говорихте за хиляди случаи. Това означава, че явлението не е толкова широко разпространено. За да имаме повод за намеса, би трябвало да има милиони нарушения. Затова бих искал да получа по-точни цифрови данни. Благодаря, Ричард. I don't think there is anyone here from the Liberals. Няма като че ли представител на либералите. Господин Пименто Лопес бе тук, но си тръгна. Джулия Реда. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на всички наши гости за конструктивните им експертни изложения. Нашия докладчик вече повдигна редица важни въпроси. Ще се спра върху един въпрос, за който не говорихме до сега. Става дума за минималните правомощия за компетентните органи. Би ми се искало да узная от представителите на потребителите какви правомощия според вас трябва да бъдат предоставени на компетентните органи сега в ерата на цифровите технологии. В предложението не се съдържат много конкретни разпоредби по този въпрос. Госпожо Размусен, казахте, че предложението дава възможност за блокиране на страници в интернет. Да, може да го тълкуваме по този начин. В него се предлагат редица мерки в доста общ контекст. Ако, например, на една страница в интернет има незаконно съдържание, то компетентният орган би трябвало да може да го отстрани. Това е разумно, според мен. Но в предложението се предвижда и суспендирането на цели домейни. Това може да се тълкува в много по-широк контекст. Може да се тълкува като блокиране на уебсайт. Уебсайтът всъщност ще продължи да съществува, но няма да може да има достъп до него през този домейн. Какво ме притеснява? Притесняваме това, че ако става дума за блокиране на страници в интернет, то са засегнати основни права. А от друга страна, компетентните органи трябва да разполагат с всички необходими инструменти за борба срещу нарушенията. Но каква, са, каква е допълнителната полза от суспендирането на домени? при положение, че може чисто и просто да се блокира страницата в интернет, където се извършва нарушение. Понякога повече от една страница в интернет ползват един и същи домейн. Ако се блокира домейнът, ако се извади от регистъра, може да бъдат засегнати повече страници в интернет. И накрая, член 10, той предоставя на комисията правомощия за приемането на актове за изпълнение, в които се разписват всички подробности по този член. Един от експертите каза, че е необходимо да се блокират страници в интернет, но че разпоредбите в този член не са разписани достатъчно подробно. Не би ли било възможно според вас, вместо да се стига до актове за изпълнение, самият регламент да бъде разписан във всички подробности, така че да е ясно какви са правомощията на компетентните органи? Евелин и след това Андреас. Андреас. Благодаря. Благодаря, Вики. Изложенията, според мен всички, бяха много интересни. Имам въпрос във връзка с моята родна страна Германия. В Германия няма пряк публичен надзор върху пазара. Затова идеята за хармонизиране на методите за анализ е добра, но е по-трудно да се хармонизират и обединят отделните мерки, тъй като в Германия няма публичен надзор върху пазара. Въпросът ми е как да се справим с това – Проблемът е характерен само за Германия ли или е на дневен ред и в други държави? Как можем да се справим с липсата на централизирани държавни органи, които да могат да се намесват в случай на нарушения на регламента за сътрудничество за защита на потребителите? Евелин Гепхарт, благодаря. Аз имам подобен въпрос. През 2003-2004 година бях докладчик. Тогава работихме по първата редакция на текста. Тогава основният проблем се състоеше в това, че в пред държави членки има компетентни органи. В други държави членки биват сезирани, така да се каже, неправителствени организации – извъндържавни субекти. От това проистичат някои проблеми. На времето решихме въпреки това да продължим работа. Надявахме се, че сътрудничеството между отделните органи и останалите действащи лица ще доведе до доверие, база на доверие. Но госпожа Соботкова пък каза, че някои структури и органи не участват в това сътрудничество, не реагират. Та, въпросът ми е дали е постигнат някакъв напредък в областта на сътрудничеството. Сътрудничеството е много важно, като се има предвид броят на случаите, с които биваме сезирани. Броят на случаите показва колко е важно сътрудничеството. Това е важно, тъй като недобросъвестните дружества се възползват именно от границите в Европейския съюз. Трябва заедно да се справим с този проблем. Дами, ще ви дам буквално само по една минута. Нека аз дам два въпроса. Един на Лоне и един на Евелин. Евелин Гепхарт, чудесно е, че можем да се възползваме от вашия опит в тази област. Напълно разбирам ми онова, за което говори Джулия Реда. Ако ще се стигне до блокиране на достъпа до страници в интернет, това ще доведе до много сериозни проблеми поне в Европа. Една от вас, госпожа Размусен, заяви, че иска да има гаранции за бизнеса. Бихте ли уточнили какво имахте предвид? Професор Териан, вие говорихте за колективно правоприлагане за индивидуални обезщетения. Ние вече сме работили по законодателно предложение за колективно право на съдебна защита. Вие в случая какво точно имате предвид? Индивидуалния или колективния аспект? И на какво? На правоприлагането или на правото на съдебна защита? Имате по една минута, след което ще дам думата на комисията за заключение. Благодаря. Няма да мога да отговоря на всички въпроси в рамките само на една минута. Но ще се опитам да отговоря на тези, които са най-уместни за мен. Да, някои се отнасят покровителствено към потребителите, но понякога потребителите са своя най-върл враг – някои потребители са изложени на по-висок риск от други. Те не могат да се справят, когато са онлайн, лесно попадат в капани. Много лесно ще ни е да отстраним някои от тези капани, например като блокираме определени страници в интернет. Не съм технически експерт, не ме интересуват подробностите на процедурата, но би било добре да има такава техническа възможност. Разбира се, няма да става дума за опит за посегателство върху бизнеса, а единствено за опит за справяне с най-тежките форми на нарушения чието извършители дори не могат да бъдат проследени. По въпроса за сроковете предвидени в регламента, това наистина е проблем. Към момента или няма срокове, или сроковете не се спазват. В някои държави членки това е проблем. Някои държави членки не отговарят на отправените към тях искания. Единственият орган, който в случая може да ни помогне е комисията. Не се сещам за друг орган, който да може да ни съдейства, така че да получаваме повече отговори. Благодаря, Ана Катарина Фонсека. Muito obrigada. Respondendo muito rapidamente à senhora relatora, muito obrigada. Благодаря, госпожо председател. Съвсем Накратко ще отговоря на въпросите на докладчицата. Според нас предложението съдържа някои неясноти. Единната служба за връзка трябва да влезе в ролята на посредник между компетентните органи и комисията. Комуникацията трябва да е колкото се може по-неформална и ефикасна. Ако компетентният орган не даде отговор на единната служба за връзка, той трябва да се обоснове. Компетентният орган трябва да обясни защо не е дал отговор. Освен това, комуникацията между службата и компетентния орган трябва да бъде документирана. Дискреционния период. В Португалия се прилагат срокове от 1, 3 и 5 години. Но би било добре да има хармонизирани срокове, които въжат за всички. Член 11 и двете седмици, предвидени по този член. Това наистина е много кратък срок. Ако един компетентен орган трябва да се свърже с търговеца и с потребителя ще му е много трудно да спази този срок. По-разумен срок според нас би бил срок от 30 дни. Що се отнася до влизането в сила на регламента, според нас една година не е достатъчна. Ще трябва да се свърши много работа, ако искаме да се вместим в рамките на този срок. Това ще е много трудно, дори може би невъзможно. По въпроса на господин Коелю за координацията, за това дали проблемът е на ниво компетентни органи в държавите членки или на ниво ресурси. Понякога има проблем с компетентните органи и с едината служба за връзка. Понякога няма достатъчно ресурси. Не разполагаме с достатъчно ресурси. Опитваме се да се справим с предизвикателствата, пред които ни изправя електронната търговия. Говорим за различните възможности да откликнем на загрижеността на потребителите когато правят покупки онлайн. Работим и по предложението за блокирането на достъп на географски принцип. Това е много важно. Много е важно и предложението за закупуването на цифрово съдържание онлайн. трябва да се работи във всички тези области, тъй като става дума за реалните проблеми на гражданите. Благодаря, Бянка Шолц um, uh, Благодаря. Искам да отговоря на въпроса за потребителските организации. Казахте колко са оплакванията. Нямам такава информация. Имам информация за случаите, с които ние сме се занимавали, обаче това не е всичко. Можете да видите какво се публикува на потребителските вебсайтове. сайтове може да се екстраполира цифра, но ние не разполагаме с такава в момента. Има много информация, която обаче трябва да бъде събрана на едно място, за да е по-обозрима. По член четвърти аз също мисля, че 5 години е добър срок – на много места, в много страни срокът е точно такъв, това може да се хармонизира. Отговора трябва да се дава до две седмици. Това е нашата политика. Между 5 и 8 дена до 14 дена е първият отговор и до месец отговор за това как напредва работата по случая. След това въпроса за цифровата среда и правомощията за правоприлагане, които може да ни трябват. Повечето от нашите служители са започнали преди дигиталния свят да се разшири толкова, така че имат нужда от повече обучение, работа с сървъри, проксита и прочие. А, сега, за блокирането на уебсайти, то е необходимо. Особено когато има сериозно нарушение, защото по интернет могат да, да се измъкнат чрез злопотреба пари на потребители изключително бързо. За ам, домейните, да, действително може на един и същи домей да има множество вебсайти, но в повечето случаи е, това, което се случва е, че много бързо се появява нов вебсайт на същата фирма и много често той е в същия домейн. Да, разбира се, логично е да се иска да се затвори точно конкретния вебсайт, а не, просто, а не целият домейн, но трябва да се има предвид и тази особеност. Това бяха въпросите за потребителите, мисля. Августа. Благодаря. Ще започна от въпроса на докладчика. Ако правилно съм разбрала първия ви въпрос, става дума за това какви критерии могат да се използват при номинирането на организациите, които да участват. Дори по отношение на директивата за налагане на запор – може да се вземе пример в тази връзка. Много държави членки са номинирали организации на потребителите и други органи, които могат да си сътрудничат в трансграничен план по тази област, така че е, мисля, че и по темата и по други области на европейското право има има такива действия. Докладчицата. Не става дума за местонахождението на търговеца. Сега разбирам. Безпокояхме се за разпоредбата в предложението на комисията, че а, а, компетентните власти могат да избират коя от тях да бъде водеща като основен критерий е мястото на седалището на търговеца. Това според нас ще води до автоматично номиниране винаги на този търговец, кое, което може да доведе до а, преместване в търсене на подходящи законодателни и регулаторни условия както и търсене на възможности за отслабване на правоприлагането в определена страна, да кажем страна, в която органите не разполагат нито с необходимите средства, нито с необходимата политическа воля да гонят тези търговци. Затова, според нас, трябва да се вземат предвид и, другите, и други критерии. Ресурсите, с които разполага даден орган и набора мерки по правоприлагане, които има е на свое, на разположи... които има е на свое разположение. След това, другият въпрос за координиращата роля на комисията, която ние подкрепяме. Подкрепяме тази роля и тук отговаряме на въпроса на господин кое да подкрепяме, защото смятаме, че критериите за нарушенията в рамките на Европейския съюз т.е. 3 четвърти от държавите членки и 3 четвърти от населението са твърде строги. И трябва прагът да бъде свален. След това за срока на давност. Ами, ние подкрепяме 5 годишен такъв срок, защото не винаги нарушението се открива незабавно. И още нещо. Да отговоря на въпросите на господин Шваб и госпожа Гебхарт за Председателката, можете ли да отговорите на този въпрос в писмен вид? Добре, ще го направя. Госпожа Расмусен, благодаря. Съвсем накратко най-ефективното правоприлагане, което имаме сега, е в ръцете на потребителя. Ако някой потребител е разочарован, той е, пише е, в социалните медии. Е, в Дания има точно такава възможност потребителите да се оплакват публично. И им помагаме да го направят. Ако се обърнат към нас с жалба, и ако дадената фирма бъде глобена, информация за това се публикува във вестници. Затова е най-голямото наказание за съответния търговец. След това, попитахте какво е неясно. Първо 15-те делегирани акта, ами това вече е достатъчно голямо количество правна несигурност. След това е затварянето на вебсайти. Това е много важен въпрос. Затваря се един цял бизнес. Пропорционално ли е това наказание? След това споменахте плащанията. Просто си мисля за различните случаи, с които се сблъскаме в Дания. Може би по-пропорционално да се наложи запор на дадена сметка в банк или нещо такова, а не е, да се налага такова тежко непропорционално наказание. Много от нарушенията не, не заслужават толкова тежко наказание. След това, точка 8. Контрола. Позволява ли се елек... Е, електронно гледане на вебсайтите? След това, как се дефинира печалбата? И вашият въпрос, Вики, за мерките за защита на бизнеса? Ами, ако бизнесът е принуден да предоставя много важни конфиденциални данни на организации, които са неправителствени организации, датският потребител е свикнал такива организации да е, е, трябва да отговарят на всички условия, на които отговари и един съд. Благодаря много. Евлин. Да, няколко въпроса бях зададени за стандартите за Европейския съюз. Лесно може да се намали броя на страните и процент на населението, но това ще се отрази на броя на случаите, на които трябва да се а, посветят европейски ресурси на ниво Европейската комисия. След това, що се отнася до определенето на повече подробности в самия регламент за минималните правомощия, ами ако можете да ги дефинирате в а, актове за приложение, със сигурност можете да ги дефинирате и в регламента. Разбира се, колкото по- вече определение има в регламента, толкова по-пряко е въздействието на тези пределя на национално равнище и толкова по-малко ще са възможностите държавите членки да а, използват определения, които съответстват на съществуваните процедурни правила в а, съответните страни с предходния регламент а, беше проблем, че няма орган за защита на потребителите. Такъв проблем имаше в Холандия, например. И в предходния и в настоящия вариант се предвижда възможност да се създават органи, които да могат да иземат активи, обаче да, без да, да, да не могат да се облагодетелстват от тези активи. Всичко зависи от националната традиция. А след това по въпроса за мерките за правна защита, колективни и индивидуални, разбира се, могат да се обсъдят нещата в много големи подробности, какви са различните понятия. Традиционното е да има ясно разделение между правоприлагане в общия интерес и индивидуално правоприлагане. Председателката, можете ли, можете ли в писмен вид да ни отговорите? А, добре, ще отговоря в писмен вид. Деспина. Благодаря много за тази възможност. Съвсем накратко искам да представя екипа, работещ по предложението. Това са колегите, които седят тук до мен. Това са хората, благодарение на които нещата се случват. Сега, по спорните въпроси. Когато имаше среща на върха за потребителите, реформирането на правилата защита на потребителите, където имахме чест да поканим като гости комисията Инко. И от промишлеността, и от потребителите имаше съгласие, че правилата може да се модернизират, но те по-настоящем работят достатъчно, са достатъчно добри и проблемите са при приложението им. Тази сутрин имаше среща на фирмите, работещи в областта на дигиталните технологии и отново ни бе казано същото. Проблема не е в правилата. Правила има, проблема е в тяхното приложение. За това искам да се опитам да ви убедя, че работим по необходими промени в съществуващата система. Има всъщност проблеми при приложението на правилата за защита на потребители. 2500 вебсайта сме разгледали през последните последната година. В различни области, пакетно пътуване, електроника, дрехи, обувки и прочие. 37% от тези вебсайти не а, зачитат основни правила на, за защита на потребителите, а именно а, предоставяне на информация преди сключването на сделката и прочие. А е, това е сериозен проблем с дигиталната свобода на гражданите. Не се опитваме да променим цялата система. Опитваме се на основата на съществуващата система да направим някои промени. Ето, например, що се отнася до взаимопомощта. Ето, например, елемента проверки се запазва на страниците в интернет. Що се отнася до международните системи по-съвременни мерки за правоприлагане, не всички юрисдикции имат възможност да действат с таен агент, например. Или пък право да налагат временни мерки, временни ограничения. Това е много важно, когато е, трябва да се спре евентуално нарушение. След това, що се отнася до нарушенията, трябва да се даде възможност на доброволен принцип да могат някои от е, нарушенията да се е, разрешават незабавно. Така може да се предостави незабавна компенсация и защита. Същевременно това има и разобеждаващо въздействие. В крайна сметка целта на тези правила също е да въведат и такова, такъв разобеждаващ ефект. И сега, що се отнася до затварянето на вебсайти? Първо, в предложението не определяме дали се затваря целият домейн или нещо друго. Съществуващото право, включително директивата за електронната търговия, предоставя механизми за сваляне на нелегално съдържание. От там нататък държавите членки си решават как да действат, дали да свалят страницата, домейна, уебсайта. Държавата членка, в която е направено нарушението, може да вземе това решение. Освен това, нито едно от правилата на потребителите не е абсолютно. Европейския съд е, е, например, твърдо заявява, че не може да се използва защита на потребителите като основание за нарушение на основни права. Да кажем, ако има уебсайти, е, чието затваряне може да доведе до нарушаване на основни човешки права, е, това е неоснователно. Комисаря Юрова отговаря и за основните права така че тя не би направила подобно предложение. Сега, що се отнася до ролята на организациите на потребителите? Знаете, че в този член даваме възможност да се подават сигнали, защото искаме да използваме натрупаната информация в Организацията за защита на потребителите. Господин Шваб спомена немската система, Та такава система съществува и в Австрия. И в настоящото, но и в новото предложение има конкретно предложение, по което органите, държавните органи да могат да предоставят на други органи правомощията за правоприлагане. Това съществува и в настоящото предложение. По отношение на промените, това са основните елементи на национално равнище и ролята на а, движението на потребителите. Оттам нататък ролята на комисията. Тя е доказала себе си в е, последните координирани действия. Дигиталният отрасъл при покупките и е в е, мерки онлайн и офлайн. Това е пример, който искаме да подчертаем ролята на комисията. Ролята на комисията е координационна и само там, където има много сериозни нарушения, засягащи много държави членки, тя трябва да се захване с тези нарушения. Евлин представи случаи, при които при съответното нарушение са били взети мерки в няколко страни, но в други страни не. Е тогава ролята на комисията е да се погрижи мерките да бъдат взети и в останалите страни. А за прилагащите актове. Актовете за приложение са 6, не са 16. Има само един такъв акт, но в него има 16 разпоредби. Всъщност съществуват 16 разпоредби, които изискват допълнителни мерки в акт за приложение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които присъстваха. Благодаря и е, за ефективното обобщение. Имаме още една точка в дневния ред, така че моля е, всички, които са приключили работата си тук е, днес, да се сменят с останалите колеги бързо. Fantastic. Thank you. gentlemen. Дами и господа, моля, заемете места. Знам, че това е най-интересната част от заседанието на нашата комисия. Но все пак моля тези, които ще напускат залата, да продължат разговорите си навън. И така, сега изслушване на Европейската младеж. Среща на Европейската младеж 2016. Участниците е, знаят, че се говори за цифровият е, пазар и по-специално е, цифровото съдържание и е, нашите оратори, гости, може и да желаят да останат и да чуят какво имат да кажат младите. Ако желаете, можете да останете. Е, тук има, тук ще се дават идеи и други ще отговарят на въпросите. Общо заето всичко ще продължи 40 на минути. Тримата участници, които а, има, са с хаштаг Европейска младеж 2016, EIE. E. И така, тук Катрин Страйбър Хубър от Линц в Австрия. Същата възраст като моята дъщеря. Чудесно! Тя учи бизнес администрация в Виена. И е 11-та в а, ранглиста, така да се каже, на над 300 студенти. Също една студентка от е, университет Люван Ленев, която работи Катрин, която е тук също и която ще говори и за цифровото равенство и Томас, който е член на ETUC и а, това е европейск Ската, е Европейския синдикат на а, а, а, Европейската конфедерация на синдикатите. Благодаря на всички вас. Това беше краткото въвеждане от моя страна. То, първа идея. Бихте ли ни представили? за защита на потребителите в цифрова среда. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. В контекста на защита на потребителите в цифрова среда искам да сложа акцента върху а, краткосрочните търговски а, договори за а, наемане на жилища и сгради. Това най-вече е в една економика на споделяне. Идеята, е се да, идеята е да се даде достъп на младежите, както и на младите семейства, до едно, за едно достойно настаняване и жилище. Знаете, че те не винаги имат тези възможности, а трябва да могат да се възползват. В в ситуацията е такава, че младите семейства а, трябва да плащат а, изкуствено завишени разходи и съответно младежите не винаги успяват да живеят в кварталите, примерно, където са свикнали. И а, не могат да си позволят да инвестират някакви средства в настаняване. А, Идеята е младежите да могат да намерят едни стабилни а, жилища, стабилни като найем. И а, това, което се предлага е, че вече има някакви национално законодателство, от което можем да се базираме. И този регламент трябва да засегне тези краткосрочни отдавания под найем, какъвто е случай с Airbnb. Тази регламентация може да бъде част от една по-голяма рамка за подобна споделена а, економика. Уважаеми членове на Европейския парламент, аз съм тук за да говоря не само за а, осезаемото съдържание, също така и за аудиовизуалното. Такъв е случая с а, аудиовизуалните медии. До сега беше възможно да гледаме телевизия, както и, и видеоклипове само в държавата, където живеем. А, но ние трябва да а, премахнем геоблокировката и да направим а, възможно гледането на видеосъдържание а, всяка телевизия и всяка държава в Европейския съюз. За мен това е а, своб... личен избор и свобода да мога да избера телевизията и стриминга, който искам да гледам от различна европейска държава. И смятам, че трябва да имаме тази възможност. Това е възможност за нашият модерен, свързан свят, да споделяме продукти с всички, които биха желали да ги гледат. Чрез осигуряване на свободен достъп до всички телевизии, както и стриминг канали на Европейския съюз, може всъщност можем да подобрим ситуацията, защото не смятаме, че има нужда от друго различно законодателство. Това също ще помогне на изпълнителите и творците да се популяризират и в други държави, защото тяхната тяхното творение ще се разпространи много по-бързо, дори и отвъд океана. Това допринася и за европейския идеал, за европейската ценност, за а, работа и а, учене в други държави и обогатяване, взаимно обогатяване на културите, което допринася за всички европейски граждани. Ей, Андрес. Андрес Шваб иска да отговори. Микрофон за оратора. А, може би трябва да приемем още идеи. Не, мисля, че вече имаме няколко идеи. А, добре, шест идеи ще вземем. И... може би първо ще е добре да отговорим на тези две идеи, докато чакаме да дойдат и други депутати, които да участват в дискусията. Дона. Уважаеми членове на Европейския парламент, аз предлагам членовете на Европейския парламент да гарантират, че Европейската инвестиционна банка да изгради клауд програма за младите предприемачи. И целта ще бъде да се отпуска средства за младежи, млади предприемачи, които развиват креативно, иновативни идеи е, за е, изправене с социалните предизвикателства, като бедност, здравеопазване, е, образование и жилища. За тази цел трябва да се изгради една платформа. Тези а, добри бизнес модели трябва да бъдат а, взети предвид с критерии и, и това ще стане с а, един, едно жури от Европейската инвестиционна банка. И това ще бъде един вид сертификация от страна на банката. Има два типа финансиране, според мен. От една страна Европейската инвестиционна банка ще даде директно финансиране, другото ще бъде чрез а, така наречения краудфандинг, т.е. набиране средства от мнозинството. И едно скорошно проучване показва, че ако се избират правилно проектите за инвестиции, 2,5 милиона нови работни места могат да се създадат в близките няколко години. Всички знаем, че е, трябва да продължим с набраната инерция и да е, се възползваме от онлайн платформите, които вече се използват от някои предприятия. А сега вече Андреас има думата. Благодаря, госпожо председател. В Европейския парламент винаги можем да се изказваме народния си език, за това и ще се изкажа на немски. Чудесно е, че вие се занимавате с всички тези въпроси. Аз самият в качеството си на депутат преди няколко месеца участвах в Европейската младежка проява. Дискусиите тогава бяха много интересни. Интересни са и трите предложения. Първото предложение, предложението на Томас, вече се прилага в някои европейски градове, като например Берлин или Париж. Става дума за отдаването под найем за кратък срок. Не знам обаче дали Европейският парламент разполага с правомощия в тази област. По-скоро, може би, с правомощия разполагат държавите членки. Ще проучим предложението ви. Второто предложение на госпожа Шрайба Хубер за блокирането на достъп на географски принцип. Вече сме работили по този въпрос, най-вече по отношение на аудиовизуалните медийни услуги. Мисля, че най-лесното решение в случая би било да се обърнем к ОРФ, да ги запитаме дали проявяват готовност в бъдеще да излъчват програмите си в цяла Европа. Така ще се изправим пред първо причината за проблема. ОРФ и другите излъчващи оператори закупуват програми най-вече за националния пазар. Не ги излъчват в цяла Европа. Аз самият също бих искал в бъдеще да мога да гледам ОРФ, затова нека се обърнем към него с този въпрос. Третото предложение Госпожо председател, можем да се обърнем с него към заместник-председателя на комисията господин Катайнен по време на следващото му посещение. Тук можем да го запитаме дали не би имало средства за това предложение по ЕФСИ. Комисията в момента търси нови идеи за ЕФСИ, така че можем пряко да се обърнем към нея с това предложение. Благодаря ви за добрите идеи. Евелин Гепхарт, благодаря. Благодаря за добрите ви предложения. По предложението на Том, според мен идеята наистина е много добра. Бих отишла малко по-далеч от господин Шваб. Вярно е, че социалните въпроси по-скоро спадат към прерогативите на държавите членки, но можем да обмислим и възможностите за предвиждането на европейска рамка в тази област – бихме могли да се обърнем към Европейската комисия, която да излезе с съответното законодателно предложение. Ще видим какво можем да направим. Не бива да прибързваме, да казваме, че нещо не спада към правомощията ни. Трябва да се проверят възможностите, тъй като Става дума за въпрос, който живо занимава хората в немалко държави членки. Най-вече в Германия, моята страна, проблемът е на дневен ред в много градове. В Штутгарт, например, в момента за младите семейства е изключително трудно да си намерят жилище на достъпна цена. По предложението за възможността да се гледат телевизионни предавания на цялата територия на Европейския съюз или пък филми. Много интересно предложение, което обсъждаме и тук в Европейския парламент. Но с него е свързан един много сериозен проблем, а именно проблемът с авторското право. В момента въпросът се обсъжда, обсъжда от комисията ни по правни въпроси. Тя обсъжда възможността за въвеждането на обща европейска система за защита на авторското право. Ако ОРФ или АРД или други излъчващи оператори не излъчват предаванията си в цяла Европа, то причината за това е, че те трябва да спазват законодателството на държавите членки. Това е основният проблем, който трябва да разрешим. Много е добре, че сте помислила и за актьорите, които ще могат да придобият повече популярност, ако програмите могат да се гледат в цяла Европа. Третото предложение за инвестициите, според мен, също е изключително добро. Подобно на господин Шваб, смятам, че трябва да се обърнем с него към Европейската комисия. Нашата ресорна комисия пък може да излезе с това предложение – за следващия период от срока на действие на ЕФСИ. ЕФСИ би трябвало да насърчава инвестициите в новаторски проекти, проекти устойчиви на бъдещето. Най-вече младите предприемачи трябва да се ползват с особена подкрепа. Virginie, искате ли вие да участвате или да продължим с въпросите и с дайте? Благодаря, Вики. Радвам се, че съм тук. Определено дойдох да чуя младежите. Съвсем накратко ще допълня към казаното от Андреас е, Евлин. Относно жилищата, да, съгласни сме, че наистина това е голям проблем навсякъде в Европа и е това да, трябва да го следим с внимание. Относно а, геоблокирането, да, това също е тема, коя, с която много се занимаваме в парламента, както и с аудиовизуалните медии. Всички искаме да имаме достъп до максимално много неща от всякъде, но все пак носим отговорността за доброто правилно финансиране на а, творците, на културата, да могат творците да живеят от производството си, от творческото си производство. И все още не сме намерили творчески модел, който да, да им го гарантира, така че мисля, че трябва да продължим да търсим модел за културата. И заключение относно инвестициите. Този парламент имаше много, много важна роля в инвестициите и дискусиите и също а, беше, това беше ключова тема още от самото начало на мандата. А, даваме си сметка, че ще ни трябва повече, но а, на този етап имаме големи други бюджетни проблеми и за това трябва да продължим да търсим инвестиции Радвам се да видим, че сме подкрепени от младите по темата. Нека и аз да отреагирам на Дана за така наречения краудфандинг. Европейският инвестиционен фонд вече работи по с инвестиране по държавите. Преди две години те обявиха инвестиции в Испания за две начинаещи компании. Парите са събрани на терена. Те нямат такива критерии и жури, което да казва тази идея ще изберем, у нас идея ще изберем, но вече се работи с, тази инициатива. Дали ще се финансира една компания, зависи от инвеститорите. Ако ако, примерно, се видят фондовете, които успешно са финансирали, трябва да се видят и също хората, които а, и компаниите, които а, са показали успех. И съответно точно по това се оценява. Този фонд е инвестирал тези компании, тези компании са били успешни, добре ще инвестираме в този фонд не казвам и не съм сигурна, че има едно противопоставяне между инвеститори и нови компании. Напротив, ние сега сме в цифрова економика и че всички сме обвързани в нея. Но тъй като инвеститорите, примерно, а, свикват с дадено лице, те казват, това лице обикновено а, е успешно, неговите идеи са добри и съответно те свикват да инвестират в дадено лице или в неговите идеи и това може да бъде в ущърп на други. Сега, желаете ли да представите а, четвъртата, петата и шестата идея? В какъв ред? А, ще се обърнем реда. Добре стана. Здравейте отново. Искам да предложа членовете на Европейския парламент и държавите членки да гарантират установяването на един desk служба за подмагане за случаи на а, киберсигурност. Знам, че е, една такава успешна стратегия за единен пазар има нужда е, да, пом... да имат е, да, някакъв такъв, някаква служба за помагане на потребителите, които, например, нямат достатъчно умения в интернет технологиите. Затова аз предлагам да се изгради а, такава служба за помощ а, за случаите на киберсигурността, когато, когато да обяснява на потребителите как да се защитят. Този вебсайт ще има национални страници, към които ще се свързват потребителите. Там те ще могат да осъществят контакт с службите за защита на потребителите на всяка държава и трябва да получават незабавна помощ по въпросите си, било то чрез чат или да бъдат пренасочени към местния център за такава помощ и съвет. Този вебсайт трябва да има и европейска част, където да се обмени информация за киберриска. Това означава, че европейският уебсайт трябва да бъде представен и да се запознаят потребители с него чрез една веб кампания. Благодаря. А сега Катрин. аз ви предлагам да се формира един, да се преформулира Европейския център за киберпрестъпността. Нека той да не бъде просто център за информация. Той трябва да следи а, криминалната дейност по интернет и да идентифицира а, киберпрестъпниците. Киберпрестъпленията са голяма тема и е време Европейският съюз да а, започне да действа и да се бори с киберпрестъпността на европейско ниво. Цифровизацията е голяма тема не само за отделните домакинства, но и за бизнеса. Идва цифрова революция и то с голяма скорост. Ако не вземе мерки сега за защита на хората и на бизнеса от кибератаки, ще ни е, затрупат последиците. Създаването на такъв Европейски е, център за киберпрестъпността е вече стъпка напред и е, съответно трябва да се преследват престъпниците, трябва да има сътрудничество с различните фирми, които могат да дадат IP адресите на престъпниците. Тази информация може да бъде дадена на правоприлагащите агенции на национално ниво и а, а, към други такива звена. Тази киберинституция ще служи за помощ на жертвите, но също трябва да разполага и с нужната, нужното оборудване, за да знае как да реши а, случаите и ще служи и за предупреждение към киберпрестъпниците, които а, ще знаят, че някой може да ги хване. Тази а, киберполиция ще бъде важна стъпка а, и а, по този начин ще можем да напреднем в борбата с престъпността. И сега Том. Благодаря, госпожо председател. Относно онлайн платформите за съвместна економика, трябва да защитим социалната защита на работещите в тази економика. Идеята е да се разблокират социалните печалби за тези работници, те да имат същите социални права, както тези в вече установената економика тук произход... тръгваме от предположението, че а, тези хора работят както всички останали. И призовавам законодателите да погледнат и обратната страна. Тази нова економика поставя въпроси с социалния статус и правния статус на тези работници. Те са му наети ли са или са наети от дадена фирма? Тоест, имат ли социални права, какви са им заплатите, имат ли добро разпределение на личният и служебния живот. Имаше правни, правни случаи, например, Юбър в Обединеното кралство, където съдията каза, че тези работници имат право на отпуска, платена отпуска и гарантирана минимална заплата и, и също и да участват в колективни трудови договори. А, докато не е такава е наистина действително ситуацията. А, тези работници всъщност са привлечени в капана на самонаетите. А, и а, ние призоваваме да се пренапишат европейските закони, за да се защити а, за да се защитят тези работници в а, а, съвместната економика. Това може да бъде направено заедно с социалните партньори. Благодаря. А сега обратен ред Вирджини, Евлин и после Андрес. Uh, Merci Вики. Благодаря, Вики. Не съм изненадана да видя темите, които тук са избрани. Наистина това са важни за нас теми. Киберсигурността е, е това е една от големите заплахи. Комисията работи много усилено по темата и а, тук също имаме сложна дискусия как да се увеличат европейските правомощия, но а, наистина само на европейско ниво можем да имаме ефикасен отговор на този въпрос. А, тук наистина сме в сърцето на актуалните събития. Наскоро имаше а, един форум, за който разискваше точно социалните аспекти на новата економика. И а, наистина чувам интересни неща. Много често се говори за а, тази а, нова економика като много перспективна, но никой не говори за а, негативните последици е, върху социалните условия на работещите, които не са точно а, а, стандартни работещи. И в крайна сметка много пъти се казва, че това е сътрудничество между индивиди или пък, че това е временна практика, но не е точно така. И трябва да се помисли най-вече за равенството, за защитата им и да се променят правилата на новата економика и да видим как може да се изгради нова рамка, която да гарантира всичко това. Евелин Геп. Евелин Гепхарт. Благодаря. И тези предложения се отнасяха до много интересни теми, по които вече сме работили тук в нашата комисия или по които работата в момента тече. Една от тези теми е, разбира се, и киберпрестъпността. Няма да се впускам в подробности по тази тема, тъй като господин Шваб е много по-компетентен от мен, той бе докладчик. Идеята за създаването на система за бързо предупреждение под формата на гише за обслужване. Според мен е много добра. В областта на защитата на потребителите вече има такъв механизъм. Много е добра идеята за неговото институционализиране. Мисля, че трябва да я подемем, тъй като до момента, доколкото знам, този въпрос не е уреден в законодателството ни можем да обмислим реализирането на тази идея. С нея е свързано и предложението на Катрин. Двете изложихте две много сходни идеи преследването на извършители на престъпни деяния в случая е изключително сложно, тъй като е много трудно да се проследи реалният извършител. Много трудно е да се установи местонахождението му. За целта са необходими високо квалифицирани специалисти. И тук се намесва и обучението на работещите в подобни центрове. Том, предложението ви за онлайн платформите. Напълно съм съгласна с вас. Това е една от значимите теми, по които работя лично аз. Именно тези нови бизнес модели, на които сме свидетели в момента, все по-остро поставят на дневен ред въпроса за това, кой е служител и кой не, кой реално е самостоятелно наето заето лице или е само мнимо такова. Виждам, че току-що влезе колегата Никола Данти. Той също много активно работи по тази тема в своя доклад в момента. Какви действия трябва да предприемем, за да могат работещите по тези нови бизнес модели да са защитени. Опоменахте примера с Uber в Великобритания. Uber твърди, че това са самостоятелно заети лица, но едновременно с това им предписва много точно кога, къде и колко време да работят. Това означава, че в случая това не са самостоятелно наети лица, а служители. Те трябва да се ползват със същите права, както и всички останали служители. Ще трябва наистина да помисли много сериозно по въпроса за бъдещите си действия в тази област. Въпросът има връзка и с законодателството за защита на конкуренцията. Мисля, че работещите по новите бизнес модели могат да се съюзят и с традиционните служители, за да защитят интересите си. Госпожа Полнова? Не. Преди да дам думата на Андреас, по въпроса за киберсигурността в негово лице имате наистина много опитен човек, тъй като той работи по текста за Европейската агенция за мрежова информационна сигурност. В нея работят експерти по сигурността от цяла Европа. Показаното от Евелин и Том за правата на работниците. Вчера проведохме изслушване чието запис можете да изгледате онлайн, ако проявявате интерес. В това изслушване участва професор от Нью Йорк, който работи по тези теми. Той каза нещо много хубаво, а именно, че трябва да разгледаме предпазните механизми в традиционната економика и да видим как те могат да бъдат приложени към новите бизнес модели без да ги разглеждаме обаче в контекста на традиционната економика, тъй като става дума за две различни системи. Работещите по новите бизнес модели имат нужда от закрила, но традиционните механизми за закрила трябва да бъдат приспособени. Андреас, благодаря Вики. виждаш, че в момента сме много мили един с друг. Обикновено в политиката не е така, но по някои теми установяваме много добро взаимодействие, затова е и толкова мотивиращо човек да работи тук. По предложението на Том трудно ще се осъществи то, тъй като хората в Европейския съюз имат свободата да избират. За това е трудно още от самото начало да кажем, че ще се намесим. От друга страна сме изправени пред риска всичко да намира парично изражение. Не това е моделът, на който трябва да залагаме в бъдеще води много сериозни обстойни разисквания по този въпрос. Тук става дума наистина за сложен въпрос. По въпроса за киберсигурността, вече се наложихме за установяването на много стройна структура, най-вече за подпомагане на бизнеса. Институциите по места в държавите членки са създадени за да откликнат на специфичните потребности на потребителите. Ако има сериозни рискове за киберсигурността, то тези институции могат да разпространят информация за рисковете, от която да се възползват потребителите – тези институции, представляващи потребителите си, взаимодействат на територията на Европейския съюз. Към момента моделът по-скоро е насочен към бизнеса. Надявам се, че в бъдеще ще можем да го да усъвършенстваме. Още в самото начало сме на борбата срещу киберпрестъпността. Ева Пълнова. Благодаря, Вики. Искам първо да поздравя организаторите и всички вас, които участвахте в Европейската младежка проява. Това е една много важна, много полезна проява, чието домакин е Европейският парламент. Вашето участие, вашите идеи, проведените разисквания бяха от голямо значение. Съжалявам, че през месец май не можах да участвам в проявата в Страсбург но разговарях с колеги, които бяха участвали. Оказва се, че са на лице редица инициативи и програми, които откликват на някои от исканията на идеите на младежите. Проблемът е, че много малко млади хора са запознати с тези инициативи и програми. Това не ме изненадва. Винаги, когато се срещам с талантливи, мотивирани млади хора, се опитвам да говоря за нашите инициативи. Би било добре да ги популяризираме. Има редица мрежи, една такава мрежа обръща внимание на необходимостта от стажове и възможности за работа за младите хора. Тази мрежа обединява редица действащи лица. Необходима ни е обаче и подкрепата на гражданското общество и най-вече на младежите. По въпроса за законодателството, нека опомена една инициатива, която подехме преди няколко месеца, а именно регулиране в името на новаторството. Като че ли някои смятат, че трябва да регулираме всичко и че тази задача се пада на нас в качеството ни на законодатели. Но има и други колеги, които осъзнават, че понякога към момента, в който един законодателен акт бъде прият, той вече може да е устарял, тъй като междувременно технологиите са се развили. Можете да се запознаете с този проект Регулиране за новаторство по Twitter. Според мен, именно младите хора могат да прегърнат новаторски идеи, Всички области на обществения живот трябва да бъдат цифровизирани. Трябва да прегърнем новаторските идеи, но за да можем наистина да го направим, трябва да разберем как функционира цифровизацията. Благодаря ви още веднъж за участието. Um, the next item on the agenda is a Следващата точка в дневния ни ред е заседание на координаторите. То ще се проведе при закрити врата. Искам да започне колкото се може по-бързо, за това и моля колкото се може по-бързо да излезете от залата.